Така приключваме с дебата. Протоколите от днешното заседание ще бъдат подложени на одобрение по време на следващото ни пленарно заседание.